Европейския съюз и ще разговаряме както с управляващите, така и с опозицията по прозрачен начин. Благодаря. Колеги, дебата по Украина приключи. Пристъпваме към гласуване. Първият елемент е с гласуването по шесте резолюции за Мадагаскар. По именно гласуване, моля, пригответе картите си. Първо, съвместната резолюция. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Следващият елемент е гласуването за, на резолюцията от 6 групи за 6 резолюции за Гуантанамо. Имаше резолюция представена от консерваторите и реформистите за против, отхвърля се. А сега резолюцията представена от 4 групи. Параграф 1. Сега Разбрах, че той се оттегля, така че гласуваме по изменение 6, параграф 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 7, параграф 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 8. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. А сега параграф 3. За? против, въздържали се, приема се. Госпожа Вержия иска думата. Да, уважаеми колеги, извинете ме, че, се, че говоря по време на гласуването, но а, искам само да ви помоля да сложите изменение 9, не в параграф 4, а в параграф 7. Мисля, че има някаква грешка в изготвянето на текста. Изменение 9 говори за правото на справедлив процес и изменение 12 мисля, че трябва да отпадне в такъв случай. То засяга напълно друга тема. Благодаря. Благодаря за разяснението. И така, гласуваме изменение 12 в параграф 4. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега, изменение 10 в параграф 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега, изменение 9 в параграф 7. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. В параграф 7. Разделно гласуване. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1 на съображение Б. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съображение С, изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение Ж, изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение Х, разделно гласуване, първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се втората част за, против, въздържали се. Приема се. Съображение Хаш. Изменение 3. За, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение К. За, против, въздържали се, приема се. Съображение Л. Изменение 4. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5. За, против, въздържали се. Отхвърля се. И сега цялата резолюция. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. И така. Гласуваме резолюцията на Украина. Пет предложения за резолюции. Започваме с резолюцията на социалисти и демократите. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Резолюцията на